Diamo inizio alla... Уважаеми колеги, започваме заседанието. Моля, заемете местата си. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare... Първо, приветствам нашите посетители. Те са гости на нашия колега Марк Тарабела – те са ветеринарни лекари. Добре дошли на нашите гости в Европейския парламент. Possiamo iniziare con... Eh, и така, нека да започнем работа. Пак Оризонте 2020. Реформата на общата съскотопанска политика до 2020 година. Това е най-важната точка от дневния ни ред днес. След срещата ни с комисар Дачан Чолош, ние навлязохме в етапа на истинската работа по реформата на ОСП. Това ще бъде сериозна задача за всички нас, тъй като следва да определим бъдещето на една амбициозна ОСП, която е в състояние да отговори на новите глобални предизвикателства и която да успее да която да успее да гарантира предоставянето на обществени блага, както и подпомагане на селското стопанство. След влизането на Лисабонския договор, селскостопанския сектор придобива още по-голямо значение – Нашата нова институционална роля се състои и в одобряването на съобщенията на комисията. Подготвихме един въпросник, свързан с съобщението на комисията. Вие получихте този документ на английски. След една седмица ще бъде извършен превод на всички езици на този документ. Бих искал да приветствам тук господин Аниотис, директор в Генерална дирекция Селско стопанство в Европейската комисия. Той ще ни помогне по-подробно да отговорим на зададените от вас, колеги, въпроси. Сега бих искал да дам думата на колегата Алберт Дес. Благодаря на всички. Бих искал също да приветствам нашия колега от Италианската конфедерация на сълскостопанските производители. Сега давам думата на колегата Алберт Дес. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми участници в днешната дискусия, съвсем накратко бих искал да кажа за това какво чухме от комисар Чолош. Имаше първоначална оценка, която беше извършена в много бързи срокове. Бих искал да благодаря на работната група в рамките на нашата парламентарна комисия, която формулира редица сериозни въпроси. След представянето на съобщението на комисията – този доклад е една здрава основа за нашето обсъждане, но независимо от това, много въпроси те първа трябва да получат отговор. Ако разгледам работата на работната комисия, и ако вие видите, вие ще видите, че 74 въпроса бяха формулирани и това са въпроси отправени предимно към Европейската комисия. Предложенията на Европейската комисия все още не са формулирани окончателно, но смятам, че парламентът има много добра възможност с нашия доклад да разгледа въпросите по-подробно, особено спорните въпроси. В Комисията по селското стопанство можем да подготвим един силен доклад, който да бъде подкрепен от мнозинството в парламента. Комисарът предлага запазването на системата от два стълба, въпреки че все още има много нарешени въпроси, които ще трябва да обсъдим. Първият стълб ще продължи да се финансира на 100% от европейския бюджет. Това е според мен спорно. А втория стълб ще бъде предмет на съфинансиране. Прегите предложения, според комисаря, трябва да се разпределят по-равномерно между държавите членки и различията между държавите членки не могат да останат на сегашното им ниво. Бих искал да ви помоля да обмислите цифрите, които обсъждаме днес, свързани с старите и новите държави членки, Смятам, че до 2013 година трябва ситуация да се промени, що се отнася до старите държави членки. Отправната година беше 2008 година. В новите държави членки през 2008 98 евро на хектар беше сумата, но ситуацията ще се промени през 2013 година в стари държави членки ще остане предишната сума 288 евро, докато до 192 евро ще бъде нарастването в новите държави членки. Така че разликата на хектар през 2013 година ще бъде по-малка от 100 евро на хектар, така че ситуацията не е чак толкова драматична, както понякога се представя, но старите държави членки ще трябва да се съгласят с това намаляване за финансир... на финансирането за тях. Надявам се, че ще успеем това ясно да го формулираме в доклада. Е много важно още през 2014 година да има тази сериозна промяна. Ние сме сериозно загрижени от същината на това предложение на комисията. И има различни мнения в нашата комисия, що се отнася до екологичния компонент по първия стълб. Ние сме извършили проучвания, както съм установил контакти с Министерства на земеделието и различни други заинтересовани организации – от е, както беше представено съобщението на комисията, никой не каза, че предложенията на комисията може да се осъществи на практика, че то е реалистично. Това, което чувам е, че в сегашния си вид то ще доведе само до повече бюрокрация. Смятам, че този аспект трябва да се изтъкне много ясно. Ние искаме да отчетем значението на обещетенията, които се изплащат в земеделския сектор. И въпросът за това, кои екологични дейности трябва да се включат в първия стълб, според мен, след като проведа консултации с много хора, е нещо, което зависи от средствата, с които разполагаме. 150 евро в момента е сумата, която е останала по първия стълб, което означава, че фермерите няма да могат да извършат достатъчно дейности, свързани с опазването на околната среда. Ако сумата е 300 евро, разбира се, ситуацията ще се промени. Смятам, че това може да бъде включено само в един законодателен доклад. Ние трябва да знаем с какви пари ще разполага сълскостопанската политика в бъдеще. И докато говорим за финансиране, един въпрос, който често обсъждаме, е нещо, което трябва да стане ясно, че разходите за Европа, относителните стойности са силно различни. Показателят през 2020 година ще бъде под 40%, а не 40%, както сега. И може да се очаква, че под 1% ще се насочва за селското панство. докато съвсем до преди скоро 67% от европейския бюджет се насочваше за ОСП. Според мен ние трябва да постигнем компромис по това какъв ще бъде дела на финансиране за ОСП. И трябва също така да има много ясно разграничаване между първи и втория стълб. Опазването на околната среда и опазването на обществените блага трябва да бъдат включени колкото се може повече в рамките на първия стълб. Също така трябва да потърсим по-точни дефиниции. Говори се за установяване на горни граници, долни граници. Трябва много сериозно да обмислим каква ще е формата на тези долни и горни граници. Селскостопанските производители казват, че те са в много затруднено положение и смятам, че е трудно да се намерят правно обосновани горни и долни граници и съдът на европейските общности може да се намеся, което ще създаде затруднения за бъдещата ОСП. Европейската комисия и държавите членки може би трябва да използват един регионален модел, когато става дума за единни плащания, но няма да има някаква отправна или референтна стойност, когато става дума за единни или преки плащания. Също трябва да мислим какви правила трябва да се отнасят към малките селскостопански, древните селскостопански производители. 13,5 милиона селскостопански производители в момента оперират в съответствие с статистическите данни. Ако имаме 1000 евро се плащат като субсидии, то ние трябва да обмислим коя точно е групата на дребните селскостопански производители и ние ще трябва да очертаем много ясно границите, за да може системата да бъде правилна и съответно справедлива. Пазарните мерки, според мен, също ще са отрешаващо значение. Ние вече говорихме днес за тях до някъде. Разбира се, трябва всички тези мерки да бъдат осъществими на практика. И в нашата комисия се подкрепя тази идея аз говоря с различните политически групи и мисля, че ние ще можем да се придържаме към линията, която сме възприели от самото начало и да запазим тези механизми, защото ако се откажем от тези механизми след това се окаже, че е имало много сериозни изкривявания на пазара и тези механизми трябва да бъдат въведени отново, ще бъде много сложно отново да бъдат въведени тези пазарни механизми. Бих искала да благодаря на комисията за това съобщение, особено за вниманието към най-малко благодетелстваните и планински райони. Смятам, че те трябва да останат във втория стълб. Трябва също така да бъдат запазени задължителните за изпълнение мерки и там трябва да има по-низко ниво на съфинансиране. Обсъжда се, че предела за съфинансирането трябва да бъде 10%, за да могат най-необлагодетелствените райони да бъдат подпомогнати. Съфинансирането не означава задължително използване на публични средства. Разбира се, има все още много въпроси, на които няма отговор, например, структурната политика и коя е границата между структурната политика и втория стълб. Проведох обсъждания, включително и днес с експерти и трябва да отчетем изследванията в сферата на селското стопанство. Много е важно Европа да бъде в челните редици, що се отнася до проучванията в областта на селското стопанство и научно следователската дейност. Надявам се, че с колегите от другите политически групи ще успеем да постигнем компромис, ще можем да представим едно силно становище на Европейската комисия от името на нашата комисия, Комисия по селското стопанство. За съжаление, поради смъртен случай в моето семейство ще трябва да си тръгна по-рано и да напусна заседанието преждевременно, за което моля да ме извините. Благодаря ви това, е, което иска да кажа като уводно слово. Благодаря ви, Алберт. Аз мисля, че наистина имаме много материал за дебата. Нека да го започнем. Давам думата на Стефан Фол. Благодаря, господин председател. Алберт ни даде едно общо представяне на неговия подход и ние трябва заедно да дискутираме това сега, защото за социалистите това е една гледна точка, но според мен има 4 или 5 точки, които бих искал тани. Първата е реорганизацията между двата стълба. Мисля, че трябва да има един много ясен поглед тук. Комисията като че ли осъществява до някъде това повишаване на яснотата а за първия стълб да остане а, пряката помощ, за другата много, а за втория стълб многогодишната. Разбира се, трябва технически да се види как това може да бъде организирано. Що се отнася до компенсациите, субсидиите, това отива в първия стълб и трябва да отговорим на въпроса как да запазим селскостопанските дейности в най-необлагодетелстваните райони. Заетостта, социалния аспект на заетостта е нещо много важно. Дадохте ни няколко цифри, касаещи малките а, стопанства, но мисля, че е важно да имаме една много ясна представа от необходимостта да се мине към ам, единната ставка, защото това е много а, подходящо за малките стопанства. И мисля, че комисарят трябва да бъде подкрепен в това отношение, защото беше направено от комисията предложението. Освен това, връзката между помощта от една страна и реалните селскостопански дейности са нещо, което трябва много внимателно да бъде разгледано от комисията, защото няма да има особена полза, ако се раздава помощ и в същото време фермерите, земеделските производители не направят нищо срещу тази помощ, т.е. за да се подобри резултатността по някакъв начин. Не става въпрос просто да се дадат пари а, и да се увеличат приходите на стопанствата, а да се открият нови работни места а, зелената обща селскостопанска политика. Наистина това е много важен скок но това не се отнася само до ОСП, отнася се изобщо до селското стопанство в Европейския съюз. Ние наистина трябва да сме економически много резултатни, но и екологично много резултатни. резултатни. Спомням си, че в моя доклад а, за климатичните изменения а, се засяга и тази тема. Трябва да се мисли за предложенията, предоставени от комисията а, и начина по който може да се подпомогне по-бързото и качествено постигане на целите. В комисията се предлагат, разбира се, неща като а, п, а, ротация на ам, културите или сеидбооборота, освен това пасище и така нататък. Това е добре, обаче трябва да гарантираме както економически, така и а, екологично резултатите да бъдат много добри. Да, всичко това е добре, но са някак си твърде рошеви още тези идеи. Трябва да бъдат подредени и да уточнени. Екологичният аспект се надявам да бъде много ясно и точно застъпен. И последното, което засегна Алберт, регулирането на пазара. Или идеята когато е възможно, се опитваме да обхванем две явления. Едното е криза и необходимостта от публична намеса. Това е първото. Но трябва да има и осигуряване. Да, така е, но имаме криза. Независимо от какво е предизвикана тази криза, трябва да има публична намеса или намеса на държавата на обществото. Верно е, че понякога това боли, но е необходимо. Втория въпрос, свързан с а, регулирането на пазара, а, как можем да предотвратим мобилността на а, кризата? От 120-130 да намалим надолу до 70 и това е въпрос, който се задава периодически. А, казва се, че трябва всички механизми за интервенция, за намеса на пазара да се запазят, но да се ползват само в а, крайни случаи. Да, ако си спомняте, правихме средносрочен преглед на общата селскостопанска политика – ние просто трябва да запазим тези механизми за намеса за И Второто е да помислим как по-добре да регулираме нещата, за да се а, намали като че ли тази а, нестабилност която съществува. Мисля, че трябва да кажем в крайна сметка е, че Ние не искаме а, ренационализацията на ОСП. Ние искаме да ограничим ам, обема на съфинансирането. Това са поне целите на парламента и ние сме го повтаряли вече многократно. Що се отнася до бюджетните аспекти и реорганизацията на общия бюджет – а, всичко това ще бъде разглеждано, но това ще има своето ехо а, по отношение на териториалното сближаване и бюджета. Ето, това са пет точки, които могат да положат основата на дебата. Мисля, че това са важните неща, за които трябва да говорим, за да може Комисията по селско стопанство да бъде обединена и последователна, доколкото обстоятелствата позволяват. Да, благодаря, Стефан. Давам думата на Марк Тарабелла. Благодаря, господин председател. Важни са нещата, които упомена Стефан. Наистина, добра е основата, която е поставена от документа на комисията, но още много има да се свърши. Ще има някои неща, които искам да подчертая. Господин Дес и а, Стефан а, упоменаха едно нещо, а именно младите фермери, които инвестират в тази професия. Ако погледнем отново цифрите, които ни бяха предоставени вчера от специалистите а, за броя на населе... селското население над 30... под 35 години, ще видим, че то е много малко, броя е много малък. Ето защо трябва да се инвестира дългосрочно. И това всъщност е най-слабата връзка в документа, подготвен от комисията. Стефан спомена кризата, споменахме също и нестабилността на цените на потребителските стоки. Използването на публичните фондове е нещо, което трябва да се прави много внимателно. Освен това, трябва да търсим подкрепата на големи групи в обществото, за да се реализира това, което предлагаме. Не трябва, разбира се, да се заинатяваме също. Така трябва да сме гъвкави, но има големи проблеми и голям, сериозна криза в ам, селското стопанство. Знаем какво става с млечната криза, с кризата с зърнените храни и така нататък. Ние искаме да направим нещо конкретно, защото ам, подготвеното от комисията е някакси твърде а, неопределено. Има много неща, които не са засегнати. Тази, да, не са засегнати. тази изключителна колебливост на цените на сълскостопанските стоки е нещо изключително важно. Не става въпрос само за зърната криза, реализирана от Чикагската борса, а за целия свят. Да, благодаря, Мак е, Никълсън, имаш думата. Благодаря много. Нека първо да кажа, че все още сме намираме в самото начало на процеса, така че няма а, съмнение, а, че а, тъй като тази сутрин взехме решение всичко да а, приключи до края на май, ни предстоят а, сериозни месеци и дискусии. Пожелавам на а, Алберт Дес успех, защото няма да му е лесно. Има много въпроси, които си търсят отговори, има много лобита. И в тази връзка а, искам да кажа още нещо. Ние тук в тази комисия носим много висока отговорност. Не само, че не можем да обвиняваме комисията за това, което се случва, защото ни трябва. А, а, защото в крайна сметка ние имаме много голяма роля, която можем да изиграем. А, радвам се, че комисаря спомена въпроса за двете за двата стълба. А, искам да спомена, че ни трябва такава система, която работи не само в Брюксел, а работи и за фермерите. Трябва ни политика, която дава възможност на фермерите да осигурят качество и високи стандарти и да осигурят високото качество на храна, която търсим не само в Европа, но и другаде. И тук трябва много ясно да кажем на обществеността следното. Ползите от общата сълскостопанска политика са големи. Много от вас говориха за промените в климата. Мисля, че селското стопанство е част от решението, а не част от проблема когато става дума за промените в климата. И точно в тази връзка трябва да използваме е, този потенциал и ясно да защитим тази позиция. Защото много често хората в градските райони смятат, че селското стопанство допринася а, за тези проблеми, а, а и смятат, че храната е твърде скъпа, а всъщност ефтина храна няма, ако искате да е качествен. Още е нещо трябва и винаги съм настоявала за това да се намали бюрокрацията. Съгласен съм с Албърт Тес. а, ако не работим по този въпрос, ще се зададем още повече трудности. За да цитирам Мерият Магинес, сега ще има не само стандартната бюрократщина, но ще има и екологична бюрократщина, която ще се добави към а, вече достатъчно а, тежката административна тежест, а, която лежи на плещите на фермерите. Какво е, а, е, какъв е начинът по който дефинираме понятието активен фермер? По някой път а, е, човек може да вземе е, решение. А, говори се за подвижността на пазарите, за тяхната нестабилност. Да, такова нещо има и няма как пазарите да станат напълно стабилни, но така действат пазарите. Да видим какво стана при млякото, когато дойде в крайна сметка на места, макар че това стана по-късно. На практика комисията доста добре спечели, когато купи мляко и масло на ниски цени и после цените скочиха. Така че и това трябва да се има предвид. Също така, нека да не забравяме, че за много хора тук става дума за начина по който те си изкарват хляба, в доста трудни за живеене регион. Кръстосното спазване също бе споменато и е важен тук въпроса е как се прилагат нещата. А, и се оказва, че много често проблемите възникват е, на ниво държави членки, защото е, там има различни интерпретации. А, и освен това, когато възникне проблем, е, много често става така, че се а, сочи с пръст към Брюксел. Местните и регионални власти обвиняват Брюксел – При всички положения трябва да настоим общата селскостопанска политика да бъде именно това. Обща селскостопанска политика, а не а, обща екологична политика или нещо друго подобно. Защото тук говорим за храните, които са ни необходими. Благодаря на Джеймс Никълсън. Да сега давам думата на заместник председателя Николеско. Direcționarea plăților directe către fermierii activi, uh, Jim Nicholson a abordat deja. Благодаря, господин председател. Има тук друг е, важен въпрос. Не трябва да забравяме целта на общата сълскостопанска политика, която е именно производството на храни. Така че това решение беше важно. В Румъния има 2,9 милиона хектара обработваема земя, която не се използва нещо, което ни струва 300 милиона евро е, годишно почти половината от преките плащания, получавани от Румъния в днешно време. Така че трябва да видим как се отразява това на фермерите, за да се избегне несправедливостта. И трябва да видим какво е, е една голяма ферма, как се дефинира голямата ферма и а, да видим как се прави разлика между различните видове а, стопанства. Трябва да се модернизира отрасъл, ако искаме а, да е конкурентоспособен и така вторият стълб трябва да е добре финансиран и да се администрира добре. Също така, както обсъдихме в Страсбург, реформите нямат смисъл, ако не се опрости политиката, защото в крайна сметка тези средства отиват у фермерите, и те са за фермерите, а не за бюрократите. Юрис Бекер от съвета на младите стопани спомена днес въпроса за допълнително доплащане за, фермерите в рам... за младите фермери в рамките на първия стълб – много важен въпрос, който трябва да се вземе предвид и за напред. Благодаря. Bene, grazie vicepresidente Niculesco. E adesso la parola. Благодаря много, господин Николеско. Сега давам думата на госпожа Ремерш. Благодаря. Както съм казвала и по-рано, нека да ви подсетя отново, че ако има твърде много неща, свързани с новите аспекти в първия стълб, тогава ще има повече бюрократични изисквания, което означава по-високи разходи, т.е. от по-лошо поставени ще бъдат фермерите в сравнение с световния пазар. Трябва да имаме предвид а, и економическите резултати на фермите, а, да не гледаме само а, техните екологични показатели. В крайна сметка, те трябва да печелят нещо. И в крайна сметка, фермерите също имат 24 часа в денонощието. И ако по-голямата част от тези 24 часа отиде за попълване на формуляри, кога ще си гледат стопанството? Имайте предвид, че тяхната дейност не е лесна. Трябва да се е, занимават фермерите и с някакви политически въпроси, и с екологични въпроси, и с е, запазване на традиционния вид на селските райони. А, нека да не забравяме, че като им е, товарим всичко това а, на плещите, всъщност е, забравяме, че това е един економически отрасъл. Има различни подразделения на селското стопанство, но има изключително много бюрокрация и а, не трябва да забравяме, че това е- затруднява работата на стопаните. След това, как дефинираме понятието активен стопанин, активен фермен? Отново тази дефиниция е доста сложна. Има разлика между малките и големи и селски стопанства. Как се дефинира понятието малка ферма, Откъде почва най-малката ферма? Трябва да сме много внимателни, защото в Европа разликите са много големи е, от регион до регион. И историята е различна, подходите са различни. Е, в Италия едно нещо може да работи добре, е, но не и в скандинавските страни, обратното. Трябва също така, когато налагаме екологични стандарти, да имаме предвид доколко практически приложими са те. Може в една страна те да са приложими, а в друга не. Така че тук е много важно, когато разработваме сълскостопанската си политика, да вземем предвид това, че фермите, че селските стопанства се развиват различно в различните страни и фермерите трябва да имат възможност за избор, те да решат какво е най-ефективното решение. Защото най-полезното в случая би било сълскостопанската дейност да е ефективна. Фермерът използва природата като капитал, той има ангажимент да я пази. Не би трябвало да се смята, че фермерите се борят против природата. Благодаря, госпожо Схаймер. Сдавам думата на господин Дортма. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното с... от пред предходния оратор. Като цяло за доста неща сме съгласни в нашата комисия. Няколко коментар ми до седмица говорихме за поставеното разпределяне, за справедливото разпределяне на средствата в рамките на първия стълб между държавите членки и трябва да има предвид какво се случва и вътре в държавите членки. Ето да кажем, в Италия, моята страна, в моя регион, плащанията, преките плащания от първия стълб като цяло са под средностатистически са под 50 евро на хектар, а на 100 метра от там са средно 400 евро на хектар. А, този тип неща са също нещо, което трябва да вземем предвид. Може би някои няма да са доволни от а, това ми предложение, но мисля, че то е важно. Още един въпрос. модела на разпределение на средствата по първия стълб. Вече се спомена в предложението на комисията а, това, че ще се настоява и на природосъобразност. Говори се и за повече субсидии за необлагодетелствените региони. Как точно дефинираме обаче тези региони? По-рано те са получавали средства по втория стълб като част от селските райони. Ако по първия стълб има фондове с съфинансиране, значи комисията поставя нови ограничения – Предложението на комисаря обаче пропуска този момент. На няколко пъти колегите повдигнаха и въпроса за младите фермери. Не знам дали е целесообразно да има допълнително плащане за млади фермери, но мисля, че и този въпрос е пропуснат от предложението на комисията въпроса за младите фермери и за това дали ще продължи да има млади фермери е много важен въпрос за селското стопанство за следващите 10 години, защото ако продължат нещата така както вървяха предходните 10 години, тогава след 10 години няма да останат каквито и да било фермери. Така че мисля, че тази цел да се насърчат младите фермери да работят в областта на селското стопанство е много важна. Не съм съвсем сигурен точно как трябва да се подходи към тази цел, но със сигурност трябва да се разработят някакви мерки. По втория стълб. Накратко. Що се отнася до премахването на бюрократичните изисквания за малките ферми, а предложението за това е много интересно, тук не става дума само за това, малките фермери да се сблъскват, дребните фермери да се сблъскват с по-малко бюрокрация – а говорим тук за нещо друго. Плащанията, които са направени, трябва да са много по-простени. Трябва да има по- малко изисквания за документацията. Просто всичко трябва да се опрости, защото иначе повечето тези пари се поглъщат от изискванията за документацията. И мисля, че за малките ферми можем да намерим някакво решение, което да реши този въпрос и което ще е добре за тези фермери. Благодаря. Колегата Косинджер има думата. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да подчертая факта, че е изключително важно първия и втория стълб да бъдат абсолютно ясно разграничени един от друг. Според мен съществува риск, че ще има повече изисквания за финансиране по първия стълб. Ние видяхме, че през последните месеци има засилен интерес към различните политически аспекти, свързани с първия стълб. И има много противоречия. Подкрепям преждеговорившите, що се отнася до един по-екологосообразен първи стълб – ако отчетем екологичната дейност по първия стълб, има опасност да нарасне бюрокрацията. Важно е да обсъдим как по-добре да бъде прият бюджета за финансиране на селското стопанство в Европа. Не трябва да забравяме, че става дума не само от приемане от страна на широката общественост, но и от самите селско-стопанските производители. Тук вече беше споменат семинара, който се състоя вчера за младите селско-стопански производители. И е ясно колко неблагоприятни са тенденциите в селско-стопанския сектор, защото има много малко селскостопански производители в Европа на възраст под 35 години. Това е много обезпокояващо и затова трябва да намерим едни много добре премерени реакции, за да преодолеем неблагоприятните последици от застаряването на хората заети в сълското стопанство. Мисля се, че толкова образованието, професионалното обучение трябва също да насърчим инвестициите в селскостопанския сектор трябва да насърчаваме младите хора да създават холдинги и да им предлагаме обучение, така че тези холдинги и ферми да се утвърждават в селскостопанския сектор. Господин Сикерски има думата. Нашата дискусия по реформата на ОСП е много своевременна, защото същевременно обсъждаме и новата финансова перспектива, стратегията Европа 2020. В момента се извършва преглед на бюджета, на различните политики, както и се извършва проверка на състоянието на ОСП. Така че трябва да възприемаме един широк подход. Освен това имаме криза в Европа, имаме и нови предизвикателства. Така че ситуацията наистина е много специфична. Трябва да си зададем въпроса. Какъв ще бъде бюджетът? Това е много важен въпрос. И вторият важен въпрос е какви са ефективните решения. За да ги намерим, трябва да анализираме в дълбочина селско-стопанската политика, нейните постижения и слаби страни. Тази политика като цяло е много успешна. И предишните успехи на ОСП подчертават факта, че ние трябва да продължаваме с нашата дейност, трябва да продължаваме с тази политика. Тази политика е голямо постижение на Европейския съюз – Особено сега, когато имаме толкова проблеми с доставките на енергия, с много други неща, в момента имаме и ново предизвикателство сигурността на доставките на храни. Така че ние имаме история, имаме натрупан опит. И сега по двата стълба – Първият стълб по-скоро ще бъде насочен към запазване на доходите в селското стопанство, а вторият ще бъде по-скоро насочен към развитието на селското стопанство. Затава се обаче въпросът колко пари и възоснова на какви методи и правила трябва да се насочват в, към всеки стълб и как тези пари ще бъдат разпределени по различни държави членки, защото Ситуацията е много различна в различните страни и региони. Имаме малки, големи ферми и холдинги в Европа. Дали трябва да подкрепяме по-дребните стопанства или да се стремим да подкрепяме големите холдинги и също така как да подкрепим конкурентоспособността. Обикновено по-големите стопанства са по-конкурентоспособни те създават повече работни места, но пък и са по-вредни за околната среда. Тоест ние трябва да намерим златната среда. Също така трябва да потърсим механизми за интервенция, особено за зърните култури, тъй като техните цени варират много сериозно. Същото вежи и за птичето месо. И що се отнася до колебанията в цените на зърните култури, смятам, че тук проблема най-лесно може да се разреши. Ако имаме добри добиви на зърнени култури, ние можем да използваме тези култури и за производство на енергия. И накрая, господин председател, искам да кажа, че стабилността наистина е важна. Съгласен съм с това. Но това не е всичко. Трябва да помним, и за външните фактори, за цялата глобална ситуация, за дискусиите и преговорите, които вървят в СТО. Не можем да се самоизолираме. Ако го направим, то тогава нашата конкурентоспособност ще пострада. Следователно, всички тези тенденции трябва да бъдат отчетени заедно не мога да си представя Европа без ОСП. Тази политика е от полза за всички в Европа, включително за потребителите. Освен това, ОСП е нещо като политика в сферата на здравеопазването. Тя определя здравето на Европейския съюз, така че тази политика е пряко посветена на хората. И трябва да отчетем всички тези фактори. Благодаря ви. E Благодаря ви. Следващия оратор, моля. Благодаря ви, господин председател. Документът на комисията е една добра основа за обсъждане на ОСП през предстоящия период. За страни като Латвия, един от най-важните принципи в този документ са преките плащания и справедливото разпределение на преките плащания. Господин Дес спомена 2013 година, когато преките плащания ще бъдат балансирани, що се отнася между ситуацията в старите и новите държави членки. Но за кои страни ситуацията ще бъде балансирана, за кои не? Защото в Латвия преките плащания ще останат на много ниско ниво. Затова смятам, че следва процесът да бъде индивидуализиран за всяка държава членка. Това е нещо, за което говорих, когато обсъждахме доклада на колегата Лайен. Латвийските селскостопански производители смятат, че изобщо не трябва да има никакъв преходен период или ако има такъв, той трябва да бъде много кратък. Ако разгледаме последните няколко години, ще видим, че цяло поколение латвийски селскостопански производители са работили в условия на нелоялна конкуренция – Следва да се отчете факта, че има и някои исторически причини, които обославят сегашната ситуация. Es atbalstam to, ka skaidri tiek nodalīts финансе. Латвийските съскотопански производители изобщо не са доволни от това изкривяване на конкуренцията, затова трябва много ясно да разгледаме ситуацията с финансирането на двата стълба, както и с равномерното разпределение на средствата. за да се подпомогнат селскостопанските райони като цяло. Предложението на комисията за предоставяне на плащания на селскостопанските производители, така че тези плащания да съответстват на средното заплащане за Европа е нещо, което трябва да се подкрепи като идея. Много е важно по какъв начин ще се осигури пропорционалността и по какъв начин ще бъдат дефинирани регионите. И последно, обсъждането, което водихме до сега за реформата на ОСП, на ОСП, извинете, се води в контекста на много бурни събития в глобален мащаб. Необходимо е да гарантираме сигурността на доставките на храна. Трябва да гарантираме също така и сигурността на финансирането, на доходите, извинете, на нашите селскостопански производители и ОСП трябва да отговаря на интересите на европейския данакоплатец като цяло и трябва да гарантира това, че нашето селско стопанство да е конкурентоспособно в глобален мащаб. Латвия иска ОСП да подпомага хората да продължат да работят селското стопанство в Латвия. Следващият оратор, моля. Благодаря ви, господин председател. За мен ОСП означава да зададем въпроса как да имаме една надежна селскостопанска политика, която да гарантира това, че европейските производители да могат да продължат да произвеждат достатъчни количества висококачествена храна. На селскостопанските производители да им харесва да работят в селското стопанство и да имат достатъчни доходи. Също времено не трябва да забравяме за опазването на биоразнообразието и опазването на околната среда в по-широк мащаб. Задавам въпроса, дали за целта е достатъчно малко да се попромени сегашното положение или трябва да има една по-всеохватна реформа? Смятам, че трябва изцяло да бъде преосмислена селско столпанската политика, защото биоразнообразието е от решаващо значение. От решаващо значение е също да намалим въздействието и да забавим промяната в климата, която влияе по два начина върху селското стопанство. Селското стопанство, разбира се, е източник на емисии на парникови газове, но също времено селското стопанство страда от промяната в климатичните зони. Аз смятам, че що се отнася до обществените блага, предложението на комисията върви в правилната посока. Но ние трябва да убедим гражданите на Европейския съюз, че благодарение на ОСП ние можем да гарантираме опазването и създаването на обществените блага и че тази услуга се възнаграждава по подходящ начин, а не само чрез плащане на субсидии. Смятам, че ОСП трябва да помогне на селскостопанските производители да получат онова признание, което заслужават. За мен като социалист най-добрият вариант от предложените от комисията е вариант 2. Той много прилича на модела, предложен от нашата група. Ние предлагаме две нива на плащания. Първото ниво е фиксирана сума на хектар – по този начин ще бъдат зададени и екологични критерии, а второто ниво е изплащане на допълнителна сума на тези селски стопанства в необлагодетелствените райони, докато ниво трето ще обхваща конкретни целеви плащания за такива услуги, като поддържане на постоянни пасища и нататък. В своя документ комисията предлага първия стълб да стане по-екологосъобразен и да промени насочеността на втория стълб към по-голяма конкурентоспособност. Активните селски стопани трябва да бъдат облагодетелствани от това. Те предлагат услуги на обществото и това, разбира се, всичко изисква разходи, изисква инвестиции. Необходимо е да бъдат насочени инвестиции – за това селските стопани да получават достатъчни доходи. Ние трябва да осигури устойчиво конкурентоспособно селско стопанство и можем да го постигнем само ако гарантираме това, че средствата наистина отиват при селските стопани. Има 74 въпроса, така че наистина ние говорим за много сериозни и много задълбочени подробности дебати, говорим за един независим селскостопански сектор, говорим за това, че е необходимо да има селски райони, в които хората да могат да живеят добре. Ние всички отговаряме за това. Нашите региони и нашите граждани да процъфтяват и че обществото като цяло е доволно, защото само така ще можем да осъществим на практика нашата селско-стопанска политика. Председателя, благодаря ви, госпожа Родост, господин Агню. Е, ораторът не говори в микрофон. Извинете. Стивън Фол напусна залата, а пък аз имах въпрос към него. До колко дребно трябва да бъде дребното стопанство, за да има право да получава минимално плащане. Защото има една тенденция всичко да се разделя на малки части, така че всяка част от стопанството да бъде малко или дребно стопанство. За младите селски стопани също така се получава, че ние се стремим да им гарантираме до животна пенсия. За съжаление, за това прекалено много плаща британски данокоплатец и те няма да са доволни от това, че те плащат от джоба си за някой, който работи 5 часа седмично в малката си ферма. Сега, ферма. Сега за промяната в климата. Моята ферма в е, Англия е покрита с сняг. 6 см дълбочината на снежната покривка. Мисля си, че няма нужда повече да говорим и да правим каквото и да било във връзка с промяната в климата. Достатъчно е. Председателят, добре. Следващият оратор, моля. Thank you. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Един от преждеговорившите спомена различията в рамките на държавите членки, не само между отделните държави членки. И като представител на Уелс искам да говоря за преките плащания, които са различни от това, което предвижда правителството на Обединеното кралство. Ситуацията и подходът в Уелс са различни, защото за селско-стопанските производители в Уелс тези плащания са изключително важни. Много от тях работят в най-малко облагодетелствени райони, отдалечени райони и много от нашите селто-стопански производители работят по високи склонове. В ситуацията на неблагоприятна глобална конюнктура, неустойчивост на цените и притискането на селскостопанските производители от страна на големите вериги, супермаркети, селските производители много сериозно разчитат на преките плащания. И няма да има подобрение на финансовото им положение в скоро време. Затова в моя избирателния район, ако няма да има преки плащания, това просто ще накара много селскотопански производители да се откажат от замеделието. Осъзнавам, че ОСП, разбира се, ще се придвижва в посока плащания на площ. За нас това ще бъде голяма промяна и преходният период при това достатъчен е необходим за нас, за да бъдат защитени селскотопанските производители. Съгласна съм, че има нужда от опростяване, както и по-подробно разработване на това какво ще представлява първи и втори стълб. Трябва също да обсъди въпроса за продоволствената сигурност, която е ключов въпрос, но както казаха и преждеговорившите, екологичната отговорност и ролята на селскостопанските производители при борба с промяната в климата са много важни въпроса. Смятам, че с развитието на селските райони, сигурността на хранителни доставки, промяната в климата не могат да бъдат отделени от нашата цялостна селскостопанска политика. Благодаря ви, господин Данелис. Моля. Благодаря, господин председател. Мисля, че едно от нещата, които искам да спомена, е изключително важно. Мисля, че за, за защитата на селско селскостопанският модел на Европа и също така процъфтяването на селското стопанство в нашия континент означава, че ние трябва да, пред, да предоставим такива условия на живот, че да привлечем динамични млади хора в селското стопанство. И така, съвсем правилен е новият елемент, а именно насочване на вниманието към активните селскостопански производители. И все пак ние би трябвало да започнем да разискваме критериите, на базата на които ще характеризираме активния фермер. Не трябва да забравяме, разбира се, че всяка страна се различава от всички останали и включително е, отделните области в една страна имат различия в своето селско стопанство. По отношение реформата за, на ОСП, мога да кажа, че това отваря нови възможности за нас да разискваме начина по който най-добре бихме могли а, да повишим жизнения стандарт и качеството на живот на хората в провинцията, в селскостопанските райони и също така ще трябва да дефинираме и социалната политика както на ниво местни власти, така и на централно ниво. Благодаря ви. Да, госпожа Люлинки има думата. Благодаря. Господин председател, за дадената ми дума. Как, когато а, в четвъртък разисквахме този, е, този въпрос а, и беше подчертано, че трудностите идват от подробностите. И за това а, и сега бих искала да повторя, че наистина трябва много внимателно а, да се разгледат всички елементи, преди да се прецени всички, а, кои да бъдат включени и кои не. Както в Европейския съюз, така и извън него, ние трябва съвсем ясно да заявим, че имаме правото да имаме обща селскостопанска политика, която покрива земеделието и животновътството в по цялата територия на Европейския съюз и че селскостопанските производители имат правото да заработват приходи еднакви а, на приходите на всички останали заети в економиката на Европейския съюз. Поради факта, че адекватният приход а не може да бъде реализиран, просто защото цените на селскостопанските продукти са твърде ниски, дори по-ниски от производствените разходи в някои райони. Има хора, които а, доста добре се облагодетелстват от тази ситуация, но ние трябва съвсем ясно да им покажем, че да се помага на земеделците означава а да се подпомогне повишаване на стандарта на живот, качеството на живот в целия район, в селските райони. Разбира се, тези идеи трябва да бъдат много добре представени на обществеността, защото подкрепата на обществото, на хората, живеещи в ЕСА, е много важно. Ето защо съм съгласна с госпожа Раймърс и другите оратори, за, а, и, по отношение на това, че колкото по-зелена е а, общата ни селскостопанска политика, толкова по-добре за всички нас. обаче се оказва, че бюрокрацията процъфтява доста добре. Но това не помага особено много за производството в селското стопанство. Вчера а, го, е, бяха сред нас млади а, селскостопански производители и те казаха, аз разговарях с тях специално, те казаха, че в момента се увеличава още повече бюрокрацията, особено с кръстосаното съответствие. А, и а, за това по-зелената ОСП трябва да бъде сложена в първия стълб. Просто защото нямаме средства, си мисля. Защото плащанията трябва да бъдат преместени, не трябва да бъдат преместени според мен от втория стълб към първия. Те трябва да си останат във втория стълб. Плащанията за по повишаване екологи екологосъобразността на селскостопанското производство. Аз бих искала да подчертая, че вчера в началото на семинара с младите фермери се чудех доколко разходите за експерти, а, които представи, направиха представенето вчера, е било и до каква степен може да това като сума да младите фермери. Те също ме, ми зададоха този въпрос. Беше доста объркана презентацията на селското а, стопанство от експерта. Ами, аз седях до младите фермери и те си свалиха слушалките, изключиха микрофоните и си казаха, е, можехме и по по-добър начин да похарчим тези средства. Исках също така да кажа и нещо за ОСП, преките плащания и това, че може да се е, използват средствата по много е, различен от предвидения начин. Както беше казано, наистина е едно, едно голямо стопанство може да бъде разделено по еди каква си част на съпруга, съпругата и децата и тогава ще се получат поредица от малки стопанства, но а, това, което искам да а, помоля всички останали членове на тази комисия е да, направ... да се постараем да направим нещата така, че да се предотврати именно едно такова раздробяване, само с цел получаване на повече средства. Благодаря, госпожо Люлинг. Всички ние взимаме решение заедно, нали? А пък и не беше само решение а, на председателя във връзка с презентацията. Да, благодаря, господин председател. Ами, нашата обща мечта очевидно е да подкрепим колкото се може по-могъщо новата ОСП. Но в момент, в а, а, който населението на моята страна а, харчи 11% за храна, а само 50% от а, дохода на европейския фермер е дохода на фермера в моята страна. Искам да ви кажа, че това не може да не се отрази съвсем скоро на економиките в Европейския съюз. Искам обаче да ви помоля да бъдем предпазливи, например по бюджета предложенията на комисията за реформата е като че ли един списък от добри пожелания, но като че ли има твърде малко реалност вътре и практичност. Трябва по-ясно да бъдат определени целите. Разбираме това желание на комисията да бъде по-зелена ОСП, да бъде по-екологична екологич екологосъобразна или а, м, други такива благородни цели, но ми се струва, че само допринасяме за повишаване комплицираността и бюрокрацията в селското стопанство, а това е точно в най-грешната възможна посока. Във всички случаи обаче си мисля, че ще има още по-големи изисквания към съществуващата ОСП, защото по-справедливото разпределение ще има изключително голям ефект за новите държави членки имам предвид. Финансовото, финансовото натоварване ще бъде много голямо. От бюджетна гледна точка, това от което се нуждаем във всички елементи, но конкретно в ОСП имаме нужда от по-голяма гъвкавост, да можем а, бързо и а, адекватно да реагираме на всички най-нови развития. Особено когато имаме по-малък бюджет, способността да бъдем гъвкави става още по-важна и съществена. Освен това, като член на комисията ШОР, аз мога да упомена трите предложения по реорганизацията на европейския бюджет. ОСП ще бъде в връзка с а, тези предложения, обвързано с климатичните промени. В момента ОСП представлява 42% от общия бюджет. Това съответно ще бъде а, критикувано. Ето защо ние трябва да имаме по-ясни формулировки, по-ясна идея а, и по-ясни дефиниции за това като социалния елемент а, в а, ОСП, а, не само економическия. Силата на ОСП е в това, че тя е политиката, която осигурява прехраната на 500 милиона човека. Ето защо моя апел, господин председател, по тази реформа е повече разум и повече практичност в реформата. Благодаря, благодаря. Господин Ешвард, всички ние трябва да работим здраво, за да разберем и да обясняваме на другите, че ОСП не е политика само за европейския фермер, а за европейския гражданин като цяло. И целият парламент на Европа трябва да ни подкрепи. Благодаря, господин председател. Да, ето работи ми микрофона, казва ораторката. Първо бих искал да кажа, че съобщението на комисията като цяло за мен изглежда доста добре. Но това в същото време ме притеснява, защото коледа наближава. И ако може да използвам една метафора, бих казала – че имаме красива котия и можем да сложим един чудесен коледен подарък, обаче не сме сложили. Не знаем какъв коледен подарък ще направим на гражданите или какъв подарък ще ни бъде даден на нас за коледа. Е, чудесно е, че имаме котията, красивата котия, ама съм притеснена от това, което трябва да сложим вътре. Като че ли често се изкушаваме да вложим твърде много от себе си в ОСП. Някои искат да премахнем стълбовете изобщо, други искат трите стълба да са там. Аз съм съгласна а, с комисията за това, че тя здраво стъпи на земята и не желая да отстъпи от а, съществуването на два стълба в ОСП. Говорим за първо и второ поколение ам, стоки, продукти сълскостопански, така че аз смятам, че една от ясно формулираните цели а, в предложението на комисията е производството на все по-качествени продукти при съществуващите стандарти в момента. Обаче има и някои гласове, които се надигат в подкрепа на точно обратното. А именно, те апелират да забравим за съществените неща в селското стопанство и да се съсредоточим само върху околната среда. И има зелени лобита, които искат по-зелена политика, отколкото е възможно в момента. И ако погледнете документа, а, който обсъжда съобщението на комисията, ще видите, че най-вече се набляга на зеленото, на зеления момент в ОСП, в а, новата ОСП. Това не е, а, това предложение на някои хора е като че е ли ново ОСП. съвсем различно от досегашното, да, разбира се. А, екологосъобразността и повишаването и е важно, но не трябва да се превръща в самоцел. Понякога оставаме с впечатлението, че селското стопанство си има роля в адаптацията към климатичните промени, но знаем, че през последните няколко години селското стопанство е свидетел на промени, които и нови практики, които а, се внедряват много повече, отколкото в някой друг сектор на економиката, с цел преодоляваме ефектите от климатичните промени. Е добре, как ще имаме по-зелена ОСП при по-свит бюджет? Иска се и опростяване на политиката. Как, става, как ще стане това? Как ще го разрешим? Не искам много дълго да говоря, но бих искала да посоча, че има поредица от неща, които за мен като португалски представител на Азорските острови представляват голяма загриженост. Бих искала а, да подкрепим малките стопанства, малките, дребните фермери. Но как да стане това, като нямаме дефиниция точна на дребен фермер и дребно стопанство. Да, продължаваме да говорим за малките, дребните стопанства, но какво значи това? Не, е, не означава само да бъде стопанството в необлагодетелстван район. Не, това означава съфинансиране, поради което държавите членки ще се борят с ногти и зъби за запазване на някои елементи и в крайна сметка може да се окаже, че малките, дребните стопанства може да се окажат в още по-лошо положение, отколкото са до сега. Сега в момента ние имаме шанса да поставим в тази шарена красива котия една по-справедлива ОСП. Дали тази по-голяма справедливост ще бъде разпределение а, на финансите в съответствие с а, площа на хектар, примерно, или нещо друго. Дали а, ще си разбъркваме картите, а, но няма да се получава игра на карти, а някаква какафония. Дали ще правим коригиращи калкулации, за да не получават хората повече от това, което а, заслужават, но а, може да объркаме нещата. Не знам какъв подарък ще ни донесе а, ко, дядо Коледа. Благодаря. Ами миналата коледа, дядо Коледа ни донесе Лисабонския договор, така че с него ни подари и много отговорности. Мерият имаш думата. Благодаря, господин председател. Надявам се, че отговорността не се прехвърли сяло на мен, защото съм последния оратор. Подкрепям коментарите на Ричард Ашвард за доходите на селските стопани и за приоритета за производството на храни. Смятам, че не трябва да се извиняваме а, за това, че предлагаме политика е, и провеждаме политика, която предоставя висококачествени храни на гражданите. За съжаление, в преговорите не сме в достатъчно силна позиция – и е, тъй като тъмън влизам от е, заседанието на, по, на комисията по бюджета, знам, че има много сериозни а, е, поводи за притеснение във връзка с бюджета. И моят въпрос е, а, само за пари ли говорим а, тук? Комисарият изрежда три варианта в а, своя документ, но само един от вариантите избира. Само, че на нас ни трябва информация и по трите. Трябва да знаем какви са евентуалните въздействия и как всичко това ще се отрази на фермерите и на хранителната промишленост в цяла Европа. А такава информация не ни се предоставя. Коментарите за справедливостта. Въпросът за справедливостта е доста неясен, защото един родител може да се опитва да е справедлив спрямо всички свои деца, но всички, които имат деца, знаят, че всяко дете смята, че към него е постъпено нечестно. Родителите ще ме разберат. Така че, нека да говорим за плащанията, които се са обвързани с региона. Не е ли добре да обсъдим е, до какво води тази система основана на регион? Да, има е, горни прагове. Е, някои се притесняват, че някои от фермите получават твърде много субсидии, но от друга страна може би и големите ферми заслужават субсидии, ако произвеждат храни. Така че мисля, че трябва дискусията да се занимае много по-внимателно с подробностите, по-внимателно отколкото се занимаваме днес. Въпросът за активните фермери. Принципно би трябвало именно те да получават субсидиите. В някои е, държави членки е по-видимо това, а но в някои други е, не отиват средствата за фермери, а отиват за игрища за голф. Важно е тук да се обърне внимание на този въпрос. И също така, какво значи активен фермер? Някой, който е фермер на пълен работен ден или пък който води часове в училище, но същевременно има и ферма. Така че много внимателно трябва да обсъдим тези въпроси, за да вземем верните решения. Моите коментари е за екологизирането на, зеле на първия стълб са все така валидни. Притеснявам се, че се набляга твърде много на преките плащания – и твърде малко на пазара. Ако не обръщаме внимание на пазара и на това как можем да предоставим по-добре цени и по-добри приходи и по-добра възвръщаемост за фермерите, тогава ще пропуснем важни неща. В крайна сметка, тук става дума за продоволствената сигурност. Също така, не за първи път се случва да виждаме законодателно предложение на комисията преди да се захванем с сърцевината на въпроса. Не съм много доволна от предложените реформи и от посоката, в която се, а, са насочени те, поради причините, които изброих. Искам да благодаря на всички оратори. 18 човека се изказаха, но всички те са съгласни, че трябва да има една силна, здрава сълскостопанска политика. Давам думата на Тасос Аниотис от Генерална дирекция селско стопанство на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за изказаните коментари и е, за вниманието, което сте обърнали на 74-те въпроса. Е, този въпросник съвсем не е изчерпателен. Могат да се повдигат и други въпроси. Надявам се, че аз няма да повдигна допълнителни въпроси с моето изказване. Първо няколко кратки коментара, опитам да се, е, за да се опитам да изясня някои от елементите на съобщението на комисията. Не става дума за конкретното предложение, а за това, къде се намираме в момента. Някой каза, че е, това съобщение е просто списък с пожелания. А, мисля, че тук трябва ясно да заявим за какво става дума. Това съобщение е отклик на обществения дебат, проведен по инициатива на нашия комисар, който имаше за цел да разбере какво мисли по-широката общественост за нашата обща, обща селско-стопанска политика. Ясно, е, че не сме намерили отговорите на всички въпроси, които задавахме в този обществен дебат, но все пак знаем много повече от по-рано и знаем повече из областите, които трябваше да проучим. Сега, имаше известно объркване по отношение на трите варианта. А, ясно е, че един от трите варианта е вариант, който ние предпочитаме, но и трите са възможни. Първият вариант разглежда евентуалното въздействие на разпространението на финансирането и се взема предвид, че ще има по-голямо влияние на това финансиране в някои държави, в някои региони. И тук се задава въпросът това търсено ли е от нас? Това е нещо, което се обсъжда в дебата. Същото въжи и за вариант номер 3, в който се отразяват идеи, идващи не само от държавите членки, но и от мозъчни тръстове, т.е. Е, възоснова на много анализи. Ще има подробно, от, подробна оценка на въздействието и на трите варианта, както и на още два други, а именно какво ще се случи ако не променим нищо и какво ще се случи, ако променим а, е, политиките, които вече постигат резултати. Е, оценката за въздействието започна миналата миналия май. 20 генерални е, дирекции на комисията е, участват е, и вече се занимаваме с анализ на различните варианти. На 3 ноември обнародвахме консултационните документи и призовахме обществеността да реагира до 25 януари, за да може мненията да бъдат взети предвид. По отношение на въпросите, които зададохте, повечето от тях са свързани за връзките между първия и втория стълб. Но мисля, че трябва да изясним нещо още в самото заглавие на съобщението. В него става дума за храните, за околната среда и за териториалната политика. Всички тези елементи са важни за общата стопанска политика. По никакъв начин не намекваме където и да било, че общата селско-стопанска политика не се занимава с производството на селско-стопански продукти. Но въпросът е, че тя не се занимава само с това. Тя се занимава и с предоставянето на услуги, особено агроекологични услуги. Нещо, което става все по-важно във връзка с предизвикателствата, с които се сблъскваме сега. Опитваме се да разясним отношенията между първия и втория стълб, защото ако не искаме да преместим агроекологичните мерки, защото не искаме да преместим агроекологичните мерки от втория в първия стълб. Не, не това е нашата цел. Винаги е добре да има мерки за подобряването на екологичността на селското стопанство, но те трябва да са специфични за конкретния регион или местност и само държавите членки могат да определят тези мерки. Така че това, което ние предлагаме за първия стълб, са четири прости мерки, които вече са на лице и много от тях вече се прилагат. Те са важна част от изискванията за добри селскостопански и екологични условия. Искаме да обвържем тези мерки, а именно постоянните пасища, сейдбо, оборота и други две мерки е, с преките плащания. И а, е, това не са мерки, които ние сега налагаме. Напротив, те вече се прилагат. Има а, е, Интересно, че получаваме критика от две страни. Едни те казват, че а, правим нещата твърде сложни. Други казват, че а, а, предлагаме да платим на фермерите за нещо, което те или иначе вече правят. На практика истината е някъде по средата. Нашата цел е да идентифицираме конкретните мерки, условия и области, където тези мерки трябва да се прилагат, като вземаме предвид, че не търсим осложняване на ситуацията, но същевременно не забравяме и това, че целта на преките плащания не е помощ за доходите, но и все пак постигане на някакви резултати. Не трябва да забравяме, че има региони, които са по-особени. Има някакви природни особености или нещо друго. Даваме възможност на държавите членки да вземат това предвид, когато преразпределят финансирането в държавите членки. И накрая по отношение на дребните фермери, действащите фермери, горните а, прагове. Това са все въпроси, които вие задавате. Въпросът за активните фермери вече получи ново изменение в момента, в който разделихме плащанията от производството. Защото ако не се плаща на производство, тогава как се определят нещата? Е, на кого се плаща и на кого не? По някой път е, трябва да говорим за дефиницията на дребни фермери. А, е, може да се окаже, че а, ако една ферма се раздели на няколко части, за да бъдат те малки, а, тогава а, дефиницията на активен фермер ще ни помогне да вземем вярното решение, но също времено трябва да видим и всички останали характеристики на съответната ферма, за да можем да определим начин по който да помогнем допълнително на малките ферми, ферми без да създаваме проблеми за структурното преустройство на фермите. Така че виждате, има нови приоритети, има и известни осложнения. Накрая, по отношение на нестабилността на пазара и управлението нестабилността на цените, управлението на пазара. Действително на пазарите нещата са нестабилни и по-настоящем в селското стопанство се оказва, че крайните цени за стоките са високи, исторически високи, и е, ще останат такива. Затова всички традиционни елементи на намеса на пазара могат да изиграят роля само ако са просто предохранително мерки. Видяхме какво се случи с кризата с млечните продукти. Но не искаме е, мерките да играят тази роля. Те не са играли в миналото, защото така се дават погрешни сигнали на пазара – Нашата цел е да се съсредоточим върху новите елементи на пазара, именно нестабилността на цените и нестабилността на доходите, поради това, че се увеличават и разходите на входа. Тоест, може да се окаже, че е необходим нов подход и най-вероятно някаква комбинация от мерки, защото не всеки отрасъл и не всяка държава членка може да намери отговор в едно и също на тези въпроси. До тук ще спра, господин председател. Искам да ви уверя, че в подготовката на оценката на въздействието ще предоставяме допълнителна информация. Ще ви предоставим всяка допълнителна информация, която е важна и за нашия анализ, и за вашия анализ. И разбира се, с удоволствие ще отговорим на всички ваши допълнителни въпроси. Благодаря. Благодаря ви, господин Тасос. Наистина трябва да работи много съгласувано. Беше създадена една работна група. Там е нашия докладчик, господин Дес и всички докладчици в сянка. Те ще поддържат постоянни контакти с комисията и ще се стремят да работят максимално бързо, за да постигнат успех при изготвянето на максимално обмислен проекто документ. С това приключваме дебата и ще има някои заключителни бележки. Трябваше да има някои заключителни бележки от господин Дес, но бях забравил, че той трябваше да напусне по-рано. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Ще имаме няколко минути почивка и след това ще продължим обсъждането ни с експертите от правната служба на парламента и правната служба на комисията. По този начин ще продължим по дневния ред с точка 10.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 Jean-Jean Sagrota. Jean-Jean Sagrota. jean françois Maquignon.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 Iniziamo. Prendete posto. Моля, колеги, заемете местата си. Possiamo iniziare? Моля, колеги, нека да продължим работа. Последната точка от дневния ред, това е точка 10 изменение на директива 2001-18. Моля, заемете местата си. Много ви благодаря. И така, изменение на директива 2001-18 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на тяхната територия. Имахме в края на октомври първоначален обмен на мнения и се изясниха някои допълнителни аспекти. И имаше отрицателна реакция от редица Министерства на земеделието на държавите членки. Съветът много критично се отнесе към предложение на комисията. Днес имаме сред нас двама представители на правна служба на парламента, госпожа Гомес Леаи и госпожа Йоанна Стаматопуло. Те ще представят правния анализ, след това ще задам няколко въпроса по молба на Джордж Лайен. Той няма да може да присъства, затова той ме помоли да задам въпроси от негово име. Давам веднага думата на правната служба на парламента. Моля, бъдете пределно кратки госпожа Мария Гомес Ляй. Благодаря ви, господин председател. Мисля си, че получихте екземпляр от нашето становище в отговор на въпросите на Комисията по околната среда, която е водеща. Ще бъде много кратка, тъй като становището ни вече е предоставено в писмена форма ние получихме молба за становище от Комисията по околна среда във връзка с правното основание за това предложение. Както вие знаете, това предложение цели изменение на директива 2018 за доброволното използване на ГМО. Предлага се хармонизирана система за оценка на риска за общественото здраве, околната среда и хармонизирана процедура за издаване на разрешителни по такъв начин, че държавите членки не могат да забраняват на своя територия ГМО, които са утвърдени чрез хармонизираната процедура. Така че има типични клаузи за вътрешния пазар, съответно, в съответствие с които продукти, в конкретния случай ГМО, могат свободно да циркулират във вътрешния пазар. Това е типична клауза, отнасяща се до вътрешния пазар и тя се отнася до правното основание член 114 от договора. Също така имаме съдебна практика и правното, правното основание трябва да отговаря на законодателната цел. В момента комисията предлага да бъде изменена директивата чрез добавяне на нови разпоредби, така че да има промяна на действащата нормативна уредба. Смятаме, че това изменение е включено в общия контекст и не променя по радикален начин този основен контекст. Смятаме, че от правна гледна точка това не може да се направи в светлината на действащата правна уредба. Ние се постарахме да обясним какво означават новите елементи, предложени от комисията. Новата разпоредба, предложена от комисията, гласи, че държавите членки могат да възприемат ограничителни мерки спрямо вече одобрени по хармонизираната процедура ГМО, когато има причини, които не са свързани с опазването на общественото здраве околната среда ние в нашето установище искахме да посочим, че в светлината на договора тази формулировка означава в съответствие с съдебната практика, т.е. разпоредбата на комисията се отнася до ограничителните мерки, които са изключени от правилата на вътрешния пазар и те трябва да бъдат тълкувани по ограничителен начин, а не – по-широк начин от самите държави членки. Освен това, причините следва да бъдат сериозни причини, не просто економически причини. Тук има твърде ограничена съдебна практика, защото всеки път, когато държавата посочва съображение от обществен интерес да наложи ограничения върху вътрешния пазар, Съдът на европейските общности много внимателно проучва причините, за да види дали те са допустими. И Дори да са допустими, мерките трябва да бъдат умерени и съразмерни и не трябва да излизат извън рамките на това, което е абсолютно необходимо Тоест, това означава, че трябва да се извърши анализ, за да се види дали няма повече или по-малко ограничителни мерки, които да могат да бъдат предприяти. Така че у нези държави членки, които искат да се позуват на тази разпоредба, трябва да посочат всички условия, които се отнасят до тълкуването чрез съдебната практика на Съда на Европейските общности, що се отнася до разпоредбите на договора. Технически и политически анализ, който ние завършваме, се отнася до практическата цел на тази разпоредба, която се отнася до всички ограничения, свързани с действащите договори и съдебната практика. Мисля, че комисията по-добре може да обясни причините, поради които се приема тази разпоредба, или по-скоро се предлага тази разпоредба. Що се отнася до другия въпрос за съвместимостта на тази разпоредба с, с правилата на СТО и ГАД, Нямаме намерение да говорим за подробности в момента, но ако имате желание да чуете подробности, моята колега може да продължи. Благодаря ви. Председателят ако правната служба е съгласна, тъй като имам някои въпроси, които наистина ще трябва да получат отговор от вас, тъй като те са подготвени от докладчика, бих искал да ви прочета тези отговори и вашият тези въпроси. Извинете, и вашият отговор вече може да съдържа отговор на тези въпроси и след това, разбира се, ще започне дебата. И така, първият въпрос. Естествено, представителите на Европейската комисия и Генералната дирекция по здравеопазването. И така, в светлината на предложенията на комисията за съвместното съществуване съществува широка възможност държавите членки да отглеждат ГМО на определени територии чрез режим на гъвкавост и предприемане на мерки за съвместно съществуване. И след няколко опити на комисията да преразгледа регламента за ГМО, няма ли да бъде просто по-лесно да се промени член 26, така че да гласи така че нормите за държавите членки да бъдат по-последователни и да гарантират по-голяма гъвкавост. Вторият въпрос, като четем, че огромен брой национални правителства искат да отхвърлят това предложение. Дали има смисъл да продължаваме нашата работа, тъй като те наистина могат да блокират процеса на вземане на решения. Третия въпрос на докладчика. Как може Европейският парламент да промени предложенията предвид факта, че мненията на правните служби на парламента, съвета и комисията – Що се отнася до правното основание, а именно член 314 от договора, си противоречат значително. Четвъртият въпрос. По каква причина комисията не споделя резултатите от дейността на целевата работна група, формирана от съвета парламентът като съзаконодател би трябва да участва в подобна дейност, за да може да вземе по-информирано решение. Ясно е, че в момента свободата на действията на държавите членки, що се отнася до забраната на ГМО, е значително стеснена. Обаче не е ясно какъв може да бъде мащаба на тези ограничителни мерки. Освен това, дали не може да се внесе яснота, що се отнася до възможните противоречия с нормите на СТО, когато става дума за мерките на някои държави членки. Дали може да се постигне повече яснота по този въпрос? Комисията казва, че предоставен държавите членки е на СОКИ по този въпрос. За това се говореше на последното заседание на съвета. Има също така съмнения в СТО, които пречат на държавите членки да възприемат ограничения за семената на ГМО, без да се позовават на научно обосновани съображения. И последно – какъв ще бъде отговора на мнението на СТО, що се отнася до националните мерки и до каква степен комисията е задължена да защитава позицията на държавите членки. В отговора на комисията до съвета и правната му служба дали ще може тя също да отговори и на въпросите на правната служба на парламента, така че това са въпросите, които бяха подготвени от господин Джордж Лайн и които аз се опитах да ви прочета. Е, и така, разбира се, ще дадем думата на представителя на комисията. Мисля си, че дори можем да започнем с комисията и разбира се, след това правната служба на парламента. Да, заповядайте, представителят на комисията. Благодаря ви, господин председател. Първо, ние много се зарадвахме, когато прочетохме становището на правната служба на парламента. Не е тайна, че ние прочетохме становището на правната служба на съвета и бяхме много обезпокоени. Също така очакваме с трепет решението на парламента. Очаквахме с известно притеснение становището на правната служба на парламента. Но видяхме, че правната служба на парламента потвърждава нашата позиция, становището на правната служба на комисията и затова бяхме много радостни. В отговор на последния въпрос на господин Лайен, не се очакваше от нас да даваме официален отговор, поне не днес. Разбира се, бихме могли да потвърдим, въпреки това, че становището на вашата правна служба, което току-що изслушахме, е изцяло задоволително за Европейската комисия. Отчитаме мнението на вашата правна служба и бихме искали да получим писмените въпроси, но днес можем да кажем, че сме съгласни с становището на правната служба на парламента. Що се отнася до другите въпроси? Първо, това предложение е необходимо. Да, защото трябва да се изясни правната ситуация. Както ви знаете, при сега действащата система 6 държави членки са въвели предпазни мерки, които противоречат на общностното законодателство. И на нивото на съвета ние се постарахме да се противопоставим на тези клаузи, но всеки път, когато го правихме, съветът отхвърляше нашите законодателни предложения, насочени срещу тези мерки. И ние имаме една правна криза, защото Европейската комисия не иска да се обръща към съда, с цел да бъдат санкционирани държавите членки. Председателят Барозо искаше да изясни ситуацията, като се предложат тези мерки. Те бяха предложени на 13 юли и по този начин държавите членки биха имали възможност да решават дали те ще имат отглеждане на ГМО на своите територии. Разбира се, по този начин всяка държава би могла да взима своите решения в полза на ГМО или против ГМО. Затова ние предложихме тази промяна на член 26 или не бе на директивата. И това означава, че държавите членки биха могли да решават самостоятелно какво да правят. Вторият въпрос е за блокиращото младсинство в парламента. Самия въпрос се казва дали си струва изобщо да си губим времето. Не съм аз този, който ще отговори на този въпрос, но наистина, поне за сега, в съвета виждаме обсъждания, свързани с сълското стопанство и околната среда. Виждаме, че няма сближаване на позициите, особено що се отнася до съвета по околната среда. Там имаше някои затруднения. Имаше едно мълцинство, което обаче е много силно. Половината от държавите членки са горда лоза. Много други държави членки очакват становищата на правните служби. Правната служба на съвета е против нашата позиция, поне ще се отнася до правното основание, може би не по други въпроси, но със сигурност за правното основание. Изчаквам да бъде издадено официално становището на правната служба на парламента. И след като имаме становище на трите правни служби на съвета, комисията, парламента, вече ще може да се реши дали да се откажа. Ние обаче сме изпълнени с надежда, не смятаме, че трябва да се отказваме, че това е загуба на време. Смятаме, че си заслужава да се обсъжда този въпрос и в тази комисия, и в парламента като цяло. Комисар дали наистина иска да има един мащабен дебат по, този, по това предложение. Моля, помнете, че става дума в това предложение само за културите, но през 2012 година се очаква преглед на цялото законодателство, свързано с ГМО. Но в момента ние не искаме да отваряме дебат по всички законодателни проблеми. В момента искаме да отворим дебат само за това дали или не да се култивират ГМО от държавите членки. Очакваме реакцията от парламента при положение, че правните служби на трите институции имат противоречиви мнения. Не бих могъл да отговоря на този въпрос. Не съм този, който ще отговори. Последващия въпрос. Дали комисията е съгласна с други съображения, които могат да бъдат използвани от държавите членки, за да се забрани отглеждането на ГМО. Ние искаме да споделяме съображенията на всички и нашата, нашата правна служба говори и също така за съображения, които са свързани с опазване на обществените нрави. Решението на държава членка да не отглежда ГМО може да бъде свързано с много съображения и фактори. Например, запазване на традиционни селскостопански дейности или необходимостта да се извършват проверки, инспекции, необходимостта да се гарантира баланс между исканията на селскостопанството в различните му разновидности, традиционно, биологично, генотипно генетично модифицирано. Освен това, държавите членки могат да не разрешават ГМО култури, защото те искат да създадат преференциално положение за биологичното замеделие. Очевидно това ще бъде предмет на нови дела и нови решения в Съда на Европейските общности. Ние не можем да кажем на държавите, вие не може да кажем на държавите членки, използвайте това или онова съображение като основание за вашето решение, за да не бъдете уязвими от съдебна гледна точка. Ние можем да кажем на държавите членки, ако ви използвате тази обосновка, извинете, ние не можем да им гарантираме, че те като използват определено съображение като основание да не отглеждат ГМО култури, че по този начин те ще бъдат защитени от съдебни дела, било в Европейския съюз, било в рамките на СТО. Що се отнася до СТО, ние смятаме, че това е предложение и последващите решения на държавите членки изцяло отговарят на нормите, приложими към дейността на СТО. Но, разбира се, ние и твърде малко други органи могат да гарантират това, че една трета държава, членка на СТО, няма да подаде жалба срещу държави, членки на Европейския съюз, които не разрешават отглеждане на ГМО. Когато имаме 6 държави членки, които забраняват отглеждане на царевица, генетично модифицирана от Монсанто, И ако има жалба срещу тях в СЕДО от трета държава, това обяснява какви проблеми може да има. Ние смятаме, че нашата позиция отговаря на нормите на СТО. Що се отнася до шестия въпрос, мога да кажа, че ако една държава членка на Европейския съюз е предмет на жалба пред органа на разрешаване на споровете в СТО, ние ще помогнем на тази държава членка да защити своята позиция, ние ще помогнем на тази държава членка, ние сме ангажирани с това, комисар дали ангажира, се ангажира публично с това, ние ще положим максимални усилия тази държава членка да може да защити своята позиция ако има жалби срещу нея в СТО от страна на трета държава. Мисля си, че по този начин отговорих господин председател на въпросите на господин Лайан, които вие ни предадохте. Много жалко, че той не е днес тук, защото дебатът ни ще, ще да бъде много полезен. Председателя, благодаря. Благодаря на комисията за отговора на въпросите. Мисля си, че вече можем да започнем дебата, но разбира се, правната служба винаги може да получи думата, стига да я поиска. Да, благодаря, господин председател. Наистина съжаляваме, че господин Лайен е, някъде затъна в снеговете, както и много други. Той е добър експерт, добра работа свърши и ми е приятел, обаче си имаме тук проблем – Разбирам правните аргументи. Разбирам, че се отива на по-високо ниво. Разбирам а, всички тези правни а, разпоредби и формулировки. Но правните аргументи са важни, обаче и политическите аргументи са много важни. ГМО не касаят само правилата, а усещанията, възприятията, представите ни за това как виждаме селското стопанство и как се възползваме от постиженията на научно-техническия прогрес. Защо? Една държава би искала да забрани използването на семена от ГМО. Говорим само за семена. И на базата на това, което имаме в правните текстове, днес, по-настоящем, или ако погледнем авторизирането или разрешаването на ползването на такива семена от ГМО, използвайки социално-економически критерии или критерии, които касаят стратегическата значимост, например органични, биопроизводството и прехвърлянето върху него на ГМО производството. Е, ако една държава членка желая да избере защитата на своето биологично земеделие, то тогава може да откаже използването на ГМО. Това ми се вижда съвършенно честно. Мисля, че така добре а, го обяснихте, че това е един наистина силен аргумент да се оправдае забраната на ГМО. Употребата на ГМО. Но в крайна сметка за мен не става въпрос за отхвърляне или от отричане на ГМО, но в Европа ние се опитваме да запазим съвместното съществуване, защото а за разлика от другите континенти, ние сме взели определени решения, които ни водят по пътя на повишеното качество и ние се опитваме да защитим заразяването на органичното земеделие с ГМО. И в същото време да не забравяме, че имаме едно законодателство на общоевропейско а, ниво за това а, как да продължава съвместното съществуване между двете. Нека да бъдем и имплицитни, и експлицитни. Нека да разберем какви са социално-економическите посоки а, а, или важните теми, като, например, забраната на ГМО, което би било съвсем законно. Благодаря, Стефан. Господин Егни има думата. Да, благодаря. Това е изключителна ситуация, където разума се сблъсква с емоциите. Имам един въпрос към правната служба. Защо изведнъж СТО се оказа в този дебат? СТО трябва сега да бъде ангажирано когато ние ограничаваме ГМО в някои държави членки, в други не. не просто не мога да разбера защо изведнъж СТО беше ангажирано с проблема. След като става въпрос, че отделните държави членки ще решават доколко и дали да ограничават ГМО в земе, селското стопанство. Културните практики, балансиране на различни видове, земеделие, органичното селско стопанство и така нататък. Има много аргументи. В същото време, другата страна на монетата са Greenpeace, която е организацията, лобираща за ГМО, за това колко вредни са ГМО. И сега в момента някои от активистите на Greenpeace излязоха открито пред обществото и казаха, ние май, че греш... сгрешихме по отношение вредата от ГМО. Така че аз си мисля, добре, колко можем а, да продължаваме с поддържане на тази култура на селско стопанство. аз бих искал да попитам Стефан кое е по-голямото качество? Органичен, органичен картоф, който е заразен и е а, черен и не може да се яде, или ген, генетично модифициран картоф, който е напълно ядлив. Само да отговоря. Има, има някои орган, био продукти. Не говорим само за картофи и моркови, но наистина качеството е много добро на органичните продукти. Да, давам думата на госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Бих искала да се опитам да балансирам между двамата оратори преди мен. Конвенционалното земеделие доминира. Затова се притеснявам от дебати, които а, се концентрират върху това, кое е по-добро. Кое е по-доброто от двете. През 1848 година, когато пропада реколтата от картофи, знаете колко милиона човека умират или се изселват а, по, а, по света. Е, верно е, че сега в момента не сме подоб... в подобна ситуация, т.е. да решаваме дали а, да не почнем да, произвеж... да отглеждаме ГМО, за да изхраним населението си. И в продължение на много години ние вече правим това с, с геномодифицираната соя, с която храним животните си. Е, може би е твърдо твърде късно а, като време сега в момента вече, но дали дискусията пък не е малко предварителна, след като и съвета е а, загрижен от а, последното развитие на нещата. Разбирам комисията защо желая да се формулира предложението по-бързо е проблемен, защото някои държави членки не желаят да отглеждат ГМО, други още не са решили. Но при стрикно спазване на правилата на съвместното съществуване бихме могли да развиваме и двете. А тогава потребителите и фермерите ще са добре запознати и ще направят своя информация информиран избор. Ако държавите шанки ги оставим сами да подбират и да решават, а може би този единен пазар ще се разпадне или поне ще се раздели. Ние не трябва да забравяме, че ОСП касае и общия ни единния ни пазар. Благодаря за вниманието, господин председател. Съвсем кратък коментар, господин председател. Когато чух, че има социално-културни причини за вземане на дадено правно а, решение, а, си помислих, еми, нали, за това изобщо законодателството се изгражда и правото, а просто а, то трябва да отразява интересите на обществото. Но в същото време обществото доста често и бързо може да променя своят своето отношение към едно или друго. А като си помислим за католическата църква и нейните догми в момента, те са доста различни от това, което са били преди и затова трябва да сме по-внимателни с правните формулировки. Да, благодаря, тъй като няма допълнителни желание за изказване, ще дам думата на комисията да отговори на въпросите, които бяха току-що чути. Благодаря, господин председател. Има няколко въпроса и доста коментари. Председателят Барозо, който представи програмата през септември 2009 година, след своето преизбиране, съвсем ясно посочи, че има свобода на културата в Европейския съюз. Тоест, държавите членки да имат свободата да не отглеждат ГМО, ако желаят това. И след като беше направена оценка от научната агенция ЕФСА по проблемите на ГМО, и беше посочено, а, че те не представляват пряка заплаха за животните или за околната среда. И така учените казаха, че ГМО са здравословни и безопасни. И за това политическата стратегия беше, че зависи от онези, които не желаят да отглеждат или произвеждат ГМО, да го направят, взимайки изрично решение по това. За да се покаже, че забраната може да касае само един регион, а не цяла държава. Територията на цяла държава, да кажем. С това искахме да покажем, че науката все пак има водещо място – и след като учените казват, че ГМО са безопасни, трябва да им се вярва. Ако бяха казали, че е опасно за животните, с костопанските или пък за здравето на хората, нещата ще да са различни. Така за семената. Няма забрана, няма препятствие за свободното а, движение на ГМО семена а става въпрос за това, че е забранено да се посаждат тези а, семена от ГМО. И така всичко това обяснява новата стратегия и е въпрос на това какво ще решат отделните държави членки и а, как ще обосноват определена забрана. Във втория документ, който е анекс а, към предложението, е, се а, определят нещата, касаещи съвместното отглеждане или съществуване. В началото, разбира се, това беше доста ограничено. Имам предвид площите за съвместно съществуване, защото между традиционно отглежданите а, биокултурите и ГМО а, трябва да има сериозни а, отграничения, за да не се а, получи кръстосване. И така държавите членки имат голями възможности да използват текстовете, които са предоставени. А по отношение на замърсяването или контаминацията с ГМО, тогава нещата стоят по-различно. Добре, попитано беше защо СТО изведнъж се оказа в средата на нещата. Ако отглеждането а, на ГМО не е поставено на научни а, основания, то тогава всички ние трябва да сме загрижени, защото може да бъде заплашено, а, заплашен баланса, равновесието между, наши, между нас и нашите партньори в СЕТО. Това може да отслаби или заплаши позицията не само на Европейската комисия, но на целия Европейския съюз. Знаете, че беше взето решение, че няма да се прилагат. никакви хормони, които биха помогнали по-бързия растеж на животните, поради което обаче ние трябваше да платим сериозни суми на САЩ. А, за това си мисля, че трябва да внимаваме, а за да не се получи нещо подобно и сега по отношение на финансовите трудности, които биха могли да възникнат. Благодаря на комисията. Това поставя край на нашия дебат и обмяна на мнения. На 25 януари 2011 ще се срещнем в 3 часа и на 26 започваме в 9 и след това в 3. Благодаря.